Good morning, uh, colleagues. Before we um, go to our, our point um, 13 uh, on the list. Започваме веднага с първата точка за днес. действия за насърчаване на равнопоставеност на ЛГБТ. Е, координаторите след заседанието вчера е, смятат, че трябва да спазваме процедурата и така започваме с е, правата на интерсексуалните лица След това ще говорим и за мнението за Либия във връзка с дейността на Олаф и разследванията на Олаф. Има внесени изменения на френски и на немски. На трето място Имко и Либе конфликт за компетентност във връзка с терористичното съдържание онлайн. По това досие има конфликт във връзка с член 53+. Да, има внесено искане от ИМКО, но все още не е потвърдено. Темата на досието е терористично съдържание. Четвърта точка конфликтна компетентност, Либе и Култ. Отново по темата терористично съдържание онлайн – координаторите решиха, че трябва да отхвърлим това решение е, по член 53. И петата точка от заседанието на координаторите. Мандата за върховенство на закона във връзка с специални ситуации, най-вече в Малта и Словакия. Има група за мониторинг. До 29 ще се удължи мандата на пленарната сесия през март е, следващата година приключва всъщност е, мандата и тогава очевидно ще се изслуша и доклада и ще се разгледа доклада на групата. До декември 2018 е, ще има подготвен доклад, който ще се разгледа след това в комисията и в пленарна зала. И така, сега вече наистина преминаваме към точка 13. във връзка с правата на парламента следва общо разискване като част от седмицата на правата на човека на Европейския парламент по темата списък на действията за насърчаване на равноправността представеността на ЛГБТ. В контекста на тази е, седмица, предварително, още през декември 2015 година, комисията публикува списък от действия за насърчаване на тези права. Ние поканихме комисията днес да представи оценката е, по списъка за действие и перспективата за бъдеща работа. Господин Шмидт има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми е, първо да благодаря за възможността да актуализираме информацията във връзка с е, списъка на действията за насърчаване на равнопоставеността на ЛГБТИ. Винаги е, през ноември е, е, всяка година ние говорим за жертвите на трансфобията. Е, има и убити в резултат на трансфобия. Нека да кажа, че днес почитаме именно жертвите на насилието. Европейската комисия публикува сравнителен анализ на равноповестаността на ЛГБТ Това е в резултат на анализите и сравненията, които са направени в службите на комисията. Много бе направено през последните години, най-вече във връзка с повишаване на информираността и разбирането на потребностите на транссексуалните хора. Би трябвало да разглеждаме нещата най-вече от гледна точка на информираността на обществото но същевременно трябва да отбележим, че повечето държави членки все още нямат специални разпоредби в тяхното законодателство във връзка с е, транссексуалните лица. Евробарометър е, направи едно последно изследване, съгласно което 79% от е, е, въпросната категория лица е, би трябвало да имат е, същите права, както хетеросексуалните. Е, и изследването показва подавен процент и сред цялото население, което е обхванато от анкетата. От изследването става ясно, че 47% от е, групата на ЛГБТИ е, са е, били обект на дискриминация поради сексуалната им ориентация. Това показва, че има широко поле за действие от страна на комисията – Европейската комисия използва своите правомощия в борбата срещу този вид дискриминация и същевременно се опитва е, с добър пример да е, насърчава държавите членки да насърчат действията за защита на ЛГБТИ. През декември 2015 година, както вие споменахте, господин председател, комисията публикува списъка на действията е, за насърчаване на равнопоставеността на ЛГБТ по отношение на образование, възпитание, е, обществен живот, е, работа, обежище, външна политика – в доклада си комисията публикува всяка година такъв списък от действия. Ще се спра само на някои от най-важните елементи. Първо, повишаване на информираността. Това е много съществен момент за е, мобилизиране на обществеността в рамките на тези действия. Същевременно взехме решение да създадем видеофилми, представяйки конкретни ситуации на хора от групата ЛГБТИ които показват по един много достъпен, лесно разбираем начин потребностите и проблемите на тези хора. Е, видеоматериалите ще се използват е, във връзка с е, събития, посветени на темата. Тези видеоматериали се разпространяват във всички държави членки – и особено там, където очевидно готовността да се приемат хората ЛГБТИ е по-ниска, отколкото средното равнище за Европейския съюз. Има редица резолюции и прияти от Европейския парламент, в които има препоръки. Комисията се опитва да ги спаси. Много важно е, естествено, да обърнем внимание на включването на ЛГБТ и в различни прояви на европейско равнище. Те са много обществено активни и тази активност съвсем явно се повишава през последните години. Е, това е тема, по която също се говори от държавите членки. Подкрепата на гражданското общество е важен елемент в списъка от действия. Имаме 22 държави членки, в които се работи по специални програми във връзка с гражданското общество. И на последно място, но не последно по значение, ще обърна внимание на последния доклад за списъка с действия. Там вече ще видите и една конкретна разбивка по държави членки и действията, които те предприемат, което е много съществена информация и нов елемент в доклада на комисията. Ние бихме желали през 2019 година да има нов евробарометър. Ще попитаме за втори път чрез евробарометър гражданите на Европейския съюз за тяхното мнение по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ. Освен това, комисията е много ангажирана с темата и смята, че това трябва да продължи и през следващия мандат, при следващия състав на комисията. Предвиждаме в края на мандата на настоящата комисия да проведем едно, една среща, на която да се обсъдят отново въпросите, състоянието на нещата и бъдещите действия. Освен това, Агенцията за основните права за втори път ще бъде помолена да направи едно проучване във връзка с положението на ЛГБТ през 2019 година, някъде към края на годината, за да видим какво е развитието от началото на създаването на списъка до края. Много благодаря. Много благодаря за информацията за тези прояви и за различните прояви до края на мандата. Преди да направя коментари, искам да спомена и други елемент, който тук ще обсъждаме. Това е проекто резолюцията за правата, правата на интерсексуалните лица. В нашата комисия ние обръщаме особено внимание на този проблем. Изготвихме проекто резолюция, която беше обсъдена на равнище на нашите сътрудници беше а, одобрено от координаторите. Съгласиха се да има а, да, да има а, Остен въпрос. Имате проектотекста пред вас. Също така а, трябва да разгледаме нарушенията срещу интерсексуалните, които остават неизвестни. Патологизацията на интерсексуалните, процедурите за издаване на документи, на актове за раждане и така нататък, интерсексуалните деца, с, включително тези деца с, с увреждания, Имате думата а, да задавате въпроси за първоначални коментари по резолюцията и разбира се по всякакви други въпроси, свързани с темата. А, ще започнем с господин Кърхаус според списъка, който имаме. Благодаря, господин председател. Тук виждаме, че в моята страна сме доста назад. Всъщност не правим а, нищо. През, ще ви дам пример. През септември един младеж беше почти линчуван в центъра на Атина и обществото се събуди. Неговото семейство обаче страда не само от насилие, но и физическо насилие срещу младежа. Младежът е активен член на местната общност, интерсексуалната общност се активизира парламент, проблемът стигна до гръцкия парламент. Вчера беше публикувано решение на съда, където е записано, че става дума за лице, което лице, което е търсило помощ, просто е било линчувано. Както виждате, има много работа. Софин Велт има работа. Извинявайте, господин председател. Първо бих желала да благодаря на представителя на Европейската комисия за встъпителните му думи, да благодаря също така на комисията за инициативите, които поеха през последните години, както и за обществената подкрепа на е, Европейската комисия за правата на хората ЛГБТИ основните прайдове в Европа и така нататък. Обаче, е, още трябва да се направи, защото всичко това остава в сферата на проучванията и информационни кампании, подкрепещи на правителствени организации. Всичко това е необходимо и добре е дошло, но, но аз питам защо няма нова законодателна инициатива, нещо на което парламентът настоява от много години за причисляването на хомофобните престъпления към другите наказателни преследвания? Какво е отношението към антидискриминационната директива? прилагането също така на съществуващото законодателство, доколкото виждаме Европейската комисия, абсолютно нищо не е направила срещу закона а, за тъй наречената гей пропаганда, която се прилага в държави като, например, Литва. Неодавна внесох а, въпрос и задавах въпрос на е, Европейската комисия във връзка с, с а, разпоредбите за еднополовите бракове. Какво се прави за прилагането на решението на съда. В крайна сметка това е решение на съда, което трябва да се прилага. проучванията, всичко това е много добре, но бих желала Европейската комисия да бъде малко по-смела и да заеме позиция на, позиция на политическо равнище, чрез вас аз се обръщам, разбира се, на, към комисарите. А, колеги, 2018, почти 2019 година комисията е просто толкова неохотно пристъпва към тези въпроси и не заема позиция националния бюджет на Италия, референдума, Брексит, с всичко се занимава, освен този въпрос. Този въпрос е въпрос на ценности комисията е политическа комисия. Покажете вашите морални ценности. И в ситуации, като например последния референдум в Румъния, който за щастие се провали, мисля, че Европейската комисия в 21 век трябва да има смелостта да защитава ценностите, които са залегнали в Европейския договор. Благодаря, Мартина Андерсън. Благодаря, господин председател. Приветствам факта, че провеждаме тази дискусия днес, особено а, в а, деня за, а, да си, в който си спомняме за транссексуалните. Слушайки а, Софи и особено разговорите, които се провеждат тук а, за а, споразумението от разпети петък и Брексит и така нататък. А, всъщност правата на хората от ЛГБТИ общността а, са, а, са в а, са на масата от години, но едни и същи политически партии а, си говорят едно и също и отричат правата на, на тези хора в, в Ирландия. Ирландия изостава включително Южна, о, о, Северна Ирландия. 10% а, трансфобни престъпления на омразата се наблюдават. Имаше 72 дела. А, също така проекта за мониторинг на, а, на убийства на транс а, транссексуални. 367 убийства само през годината са били извършени на хора а, транссексуални. Това е една четвърт от ЛГБТИ общността е правила поне един опит за самоубийство в общността в района, в който аз живея. А, другите райони също така съобщават подобни данни и числата, които получаваме, съобщаването на полицията. Всъщност е също един фактор, защото много от тези представления не се съобщават на полицията. имаме партии, които са явно хомофобни. И това е шокиращо и неприемливо за която и да е политическа партия, която разделя хората и не дава възможност за подобни права за сключване на брак. Съгласна съм с това, което е написано или това, което прави комисията, но опита е, че транссексуалните хора са обект на дискриминация, което е абсолютно нетърпимо. И на ден като, нашия, наши, като днешния много повече евродепутати трябва да говорят по този въпрос и а, се възползвам от възможността да ви благодаря за възможността и се надявам, че комисията ще направи много повече. А, председателя, благодаря че говорите по този въпрос. Ние в 9.15 имаме а, имаме а, гласуване, дълго гласуване. Следващото Корнелия. Следващия оратор е Корнелия. Благодаря. Много се радвам, че темата е включена в дневния ред, защото дълго време бе табуицирана, включително и тук не само в държавите членки. Ние знаем, че в повечето държави членки има едно разделение на мъжки и женски пол, но светът е много по-разнообразен. Естествено, не можем да решим проблемите с, с закони. Трябва да започнем най-вече с образованието, с информирането, да започнем с учениците, с да, да спрем с това обучение и втълпяване на идеята, че има само два пола. Започваме да, с проблемите още с регистрирането в регистъра на ражданията в Германия. Знаем, че много трудно може да се промени нещо има, естествено, напредък в това отношение. Има някакви хирургически е, операции, които се правят, за да се внесе малко повече ред в, и в живота на хората. Но при всички положения е, не сме обръщали внимание на правото на човек да разполага със собственото си тяло, да решава е, проблеми, свързани с организма си. Е, не, не е достатъчно само веднъж в годината да се е, срещаме, за да говорим по темата. Трябва да направим нещо много повече. Ако е, не обръщаме внимание на е, другия човек, е, на това как той се чувства, е, особено когато не знае в крайна сметка какво точно представлява мъж ли е, жена ли е, нещо друго, трябва да е, обърнем. Е, активно внимание на това, този проблем. Благодаря, Корнелия. Благодаря, че се вмести също така в регламента. Джили Уорд е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че водим тази много интересна комисия. Аз не съм от Либе, аз съм от комисията ФАМ. аз съм тук, защото задачата на нашата комисия е да се занимава с правата на жените и понякога нашите колеги не искат да работят по цялата гама на проблемите. Забелязах, Разликата на широката общественост и на раздела за хората ЛГБТИ и техните права. Това показва разделението, което съществува поради структурите на властта в преобладаването на мъжете в ръководните органи, макар че ЛГБТИ плюс хората се чувстват комфортно в общото общество, но а, техните желания не се приемат сериозно от хората на власт. Това трябва да се промени, трябва да премахнем бариерите пред ЛГБТ и общността и да им се даде възможност да а, се включат в а, ръководни позиции. Аз мисля, че Мартина много добре говореше за дискриминацията в Северна Ирландия. Макар, че Европейския съюз не е идеален, хартата по, правата на, по основните права на човека залага определени права и е една защитна мрежа за малцинствата. Наблюдавам хора, които получават позиции на власт, е, честно казано, много от тях са хомофобни. Тереса Мей казва, че ще се отърве от е, хартата това са хора, които не са способни да се грижат за правата ни. Мога да ви кажа също така, че бях в Украина миналата седмица, работихме с парламентаристи и с активисти на правата на ЛГБТИ и в Балканите, и в много държави в Европейския пакт. Ние тук в Европейския съюз, държавите членки, които са влезли в, нашата, в нашето семейство, трябва да бъдат по-добри. Не става дума само да се отметнат едни въпроси във въпросника, а трябва да се придържаваме към тях. Господин Иржик, Благодаря, господин председател. Господин Юрек, говорите за равни права за различни хора. Ние говорим и за достоинство. Това е норма. Това не може да бъде поставено под въпрос. И ние сме задължени да зачитаме това. Това не е нещо, което можем да обсъждаме и да решаваме с да или не. Това е противоречиво. Но ние можем да разглеждаме социалния аспект. В дискусията често чуваме, че говорим за равенство в обществото, така че вие искате да поставите знак за равенство между брака между мъж и жена и брака между а, двама души от един и същи пол. За нас бракът е съюз на мъж и жена, които могат да дадат нов живот. В Словакия, Унгария и Полша тази дефиниция на брака е залегнала в Конституцията. Ние проведохме референдум в Словения и в Харватия и хората гласуваха с голямо мнозинство за запазване на тази дефиниция. Имаше референдум в Румъния, който не беше а, валиден, но нас ни беше интересно да видим какво казва мнозинството. Имаше определено мнозинство да се запазят в полза на запазването на традиционните ценности. Ако ние сме демократи, ако искаме да ни приемат за демократи, трябва да се вслушаме и в тези гласове така че, когато искаме да защитим моногамното семейство, ние не го правим срещу някого или срещу нещо, ние го правим заради бъдещето на Европа. И ние също искаме да бъдем уважавани. Когато се присъединихме към Европейския съюз, ни казаха, че можем да си запазим нормите и да бъдем уважавани. госпожа Бьорк. Току-що чухме един от примера, пример, в който казва, че а, мнозинството има демократичното право да нарушава правата на мълцинството. И, и това, което говорихме и, и което решихме, се отнася за една минимална за, а, система а, да се дават права. Аз приветствам резултата на референдума. Тоест, че аз имам право да живея по начина по който искам със семейството ми. Това е много тревожно. Това е пример на проблемите, пред които сме изправени. Има много трудни ситуации в някои държави, като например в Польша, Унгария, Литва и други държави, където знаете, че нашите права са нарушавани. Нещата вървят в вярната посока и ние трябва да видим какво можем да направим, за да може да се подкрепяме. За мен е ясно хомофобията, трансфобията, лесбофобията е свързана с, с а, <clears throat> консервативните десни сили. Те са трансфобни, хомофобни и ние трябва да действаме срещу тях. Искам да а, повтор, да кажа и други неща, но искам да подкрепя това, което каза Софи за комисията, какво е, е можела да направи, какво не е направила. Става дума също така и за свободата на придвижване, пропагандата в Литва, например. Искам да добавя също така нещо. А, Транссексуалните имат своя ден днес. Е, има хора, които са а, стерилизирани е, и тази процедура изобщо няма място в 2018 година. Един друг въпрос, който искам да повдигна е за правовия ред, свързан с правата на жените и правата на ЛГБТ и Жените нямат еднакви права. Те, и, и, бих искал също така да видя повече финансиране и да не се забравя финансирането, да не се забравят и а, е, лесбийките. И ще има конференция в Украина по този въпрос. Е, съвет съветвам ви да отидете там, защото това ще бъде много важно. Председателят, благодаря. Да, ако е наистина една минута, но наистина да е една минута. Ще бъда кратък. Европейската харта на основните права на европейските граждани е харта от последно поколение, член 9 гласи, че бракът е съюз между двама души, без да се прави разлика а, между пола им. Това е европейско право. Второ, европейското право се смята, че не задължава държавите членки да приема законодателство за еднополови бракове. Само, че взаимното доверие предполага никоя държава да не пречи на свободното движение на транссексуални еднополови двойки, както и тези, които са променили пола си в регистра на населението. Това на трето място – Аз бих искал да има конституционна демокрация, при която индивидуалните права не зависят нито от мнозинството, нито от референдума, защото демокрацията никога не е била управление на мнозинството. А, мнозинство, а, управление на мнозинството при зачитане правата на мълцинствата, в това число еднополовите, които са готови да изградят партньорство от а, а, тип а, гражданско партньорство и дори брак. Благодаря. Ще трябва да прекратим дебата. Благодаря на колегите за високото качество на изказванията които направихме рано сутрин, но дебата беше много важен, защото имаме проект за резолюция много, особено с оглед на днешния ден. Сега няма да имаме време да дадем възможност на комисията да отговори на много от въпросите, повдигнати от Софин Велт и други, но може би преди края на мандата ще имаме време а, отново да се занимаем с този въпрос. И само, че искам да ви помоля да си отбележите въпросите, зададени от депутатите. Благодаря ви, колеги. Гласуването ще бъде в 9.15, т.е. след една минута. Thank you very much. Colleagues, if everyone's ready, we can begin the votes. Колеги, ако сте готови да започнем да гласуваме. Знам, че ти си, ще си готова, Моника. Говоря за всички останали. Започваме с, с точка 15 за общностната статистика за миграцията и международната закрила. докладчик е Сесилия Викстрам. Сесилия, искаш ли да вземеш думата? Не. Преминаваме веднага към гласуването. Измерение 56. Гласувайте. Край на гласуването. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Изменение 58. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинявайте, колеги. Няма нужда да се гласува 57. Гласуваме компромис 1. Гласувайте. Край на гласуването. Компромисно изменение 2. Гласувайте. Извинявайте, колеги. Изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 64. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Моля гласувайте. Край. Приема се. Сега гласуваме компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Компромисно изменение 3. Края на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Начало. <clears throat> Край на гласуването. Приема се. Компромисно измерение 5. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 148. То се намира на страница 22. Изменение 148. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 149. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измерение 37. Гласувайте. Край. Приема се. 38. Начало. Край. Приема се. 39. Начало. Край. Приема се. 40. Начало. Край. Отхвърля се. 41. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 44. Начало. Край. Приема се. 45. Начало. Край. Приема се. 46. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 47. Гласувайте. Моника също трябва да гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. 48. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 49. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 50. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 36 гласа за, без въздържали се. Окончателно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се 36 гласа за, 4 против, един въздържал се. Доклада се приема. Поздравления за докладчика. Следващия доклад. Следващия доклад е становището Следващия доклад е на Ерон Ленърс за интегриран фонд за управление на границите. Инструмент за финансова подкрепа за съоборудване за митнически контрол. Така, 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Гласувайте. Край на гласуването. And that's carried. Приема се. Измерение 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение едно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 от съображенията. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 8. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12. Начало. Край. Приема се. 13. 13, каза председателят. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно. Гласувайте. Край. Приема се. 14-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се окончателно гласуване. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на докладчика. Преминаваме към последното гласуване. Общи разпоредби за Общия фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд и Европейския фонд за рибарство и финансови правила за тях и за фонда за обежище и миграция. И така, компромисно изменение 11. Гласувайте. Край на гласуването. И извинявайте, казва председателя, трябваше да спомена името на докладчика Томаш Деховски. Край на гласуването приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 112 пада. Но благодаря, че ме прекъснахте. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис с първи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 95-то изменение. Моля, гласувайте. 95. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 96-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 105. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 106. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 107. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 108. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Гласовите, моля. Край на гласуването. Приема се. 109. Гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 110. Гласуваме. Моля. Край на гласуването. Край. Е, приема се 21. Гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 114. Моля, гласувайте. Не, не, гласуваме 114 в момента. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 118 се гласува сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 121. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 28. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се компромис 4А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 4Б. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се също. 127. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 128. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 129. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 130. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 131. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От, приема се 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 134 гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 135. Гласуваме сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 136, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 137. Гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се 32. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 33. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 138. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се 139. Гласуваме. Край. Отхвърля се. 140. Гласуваме. Край. Приема се 141, 142 идентични. Гласуваме блок. Моля, гласувайте. Край. Приемат се 143. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 144. Гласуваме. Край. Приема се. 145. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 34. Гласуваме. Благодаря. Край. Приема се. 146. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 148. Гласуваме. Край. Приема се 149. Гласуваме. Край. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 153 е следващото изменение. Гласуваме. Край. Приема се 154. Гласуваме. Край. Приема се 155. Гласуваме. Край. Приема се 156. Моля, гласувайте. Край. Приема се 157. Моля, гласувайте. Край. Приема се 158. Гласувайте, моля. Край. Приема се 159. Гласуваме. Край. Приема се 160 за. А, кой е за? Против. При, край на гласуването. Приема се. 161. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Е, моля, гласувайте. Край. Приема се Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 177. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 178 край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 181 гласуваме сега. Край. Приема се 183. Край на гласуването. Приема се 184. Гласуваме. Край. Приема се 185. Моля, гласувайте. Край. Приема се Компромис 10. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 189. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 190. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се. 191. Гласуваме. Край. Отхвърля се. 192. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 193. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 194. Гласуваме сега. Край. Приема се 195. Гласуваме. Моля. Край. Приема се 196. Моля, гласувайте. Край. Приема се 197. Гласуваме. Край. Отхвърля се 198. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 199. Гласуваме сега. Край на гласуването. Отхвърля се 200. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 202 гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 201. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 204, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 205 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля гласувайте. Край Приема се компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43. Гласуваме сега. Край. Приема се. Съображение 44-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 45. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47 изменение. Гласуваме. Край. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Да. Сега гласуваме по компромис 14. Още веднъж компромис 14, моля. Гласуваме сега. Край. Приема се. 53. Гласуваме, моля. Край на гласуването. Приема се 54. Гласуваме. Край. Приема се 55-то изменение. Гласуваме. Край. Отхвърля се 56. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Седмо изменение. Гласуваме. Край. Приема се. Компромис 15А. Режим на гласуване. Биргит говори да. И така, приключваме с гласуването по 15А. Приема се. Сега компромис 15Б. Моля, гласувайте. Да. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Край на гласуването. Отхвърля се. 60. Моля, гласувайте. Край. Приема се 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 62. Гласуваме. Край. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 63. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 64. Гласуваме. Край. Приема се. 11. Гласуваме. Край. Приема се. Компромис 16. Гласуваме. Край. Приема се. 13-то изменение. Гласуваме. Моля. Край. Отхвърля се. 14. Гласуване. Край. Приема се. 67 Извинение Моля, гласувайте. Край. Приема се 68. Гласуваме. Край. Приема се 69. Моля, гласувайте. Край. Приема се 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 73. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 74. Гласуваме. Край. Отхвърля се. 75. Режим на гласуване. Край. Отхвърля се. 76. Гласуваме. Край. Отхвърля се. 77. Гласуваме. Край. Отхвърля се. Съжалявам. 78. Гласуваме. Край. Приема се. 79, моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 80, моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 81, моля, гласувайте. Край. Отхвърля се 82. Гласуваме. Край. Приема се 83. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 15-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. И окончателното гласуване по именно гласуване. Моля, с електронни карти. Край на гласуването. 31 гласа за, 9 е, въздържали се, 2 против. Поздравление за докладчика. И това е краят на гласуването за днес. Благодаря, колеги. Уважаеми колеги, да продължим по дневния ред, ако сте готови. Колегите, които не биха искали да останат, може да напуснат. Продължаваме с точка 19. Адхок делегацията на Либе в Словакия и Малта, която се проведе от 17 до 20 септември Просто да напомним на колегите, тази адхок делегация в Словакия и Малта беше ръководена от Софи Интвел, като ръководител на работната група с общ мандат да наблюдава ситуацията по отношение на правовия ред и борбата срещу корупцията в Европейския съюз, особено с оглед на конкретните ситуации в Малта и Словакия. Без да се бавим, ще дам думата на Софиин Интвелд да разкаже за мисията. След това ще чуем докладчиците в Сянка. София, ако обичаш, представи доклада. Благодаря, господин председател. От името на делегацията ще се радвам да представя този доклад. Ние посетихме Словакия, посетихме Словакия и Малта почти преди два месеца, между 17 и 20 декември. И тези делегации а, а, бяха последвани, бяха предшествани от други де, посещения в Малта и Словакия. Първо след убийството на двамата журналисти, които разследваха неправомерни действия, корупция, организираната престъпност и възможната им връзка с политиката. И аз мисля, че винаги трябва да имаме това предвид. и това ни накара да предприемем това нещо, напредък в разследванията на убийствата и също така да разгледаме състоянието на правовия ред в двете държави и функционирането на институциите. Ние направихме един доклад, който е много подробен, 45 страници приблизително с приложение с, с, за събитията, които са се случили междувременно. Започнахме с двете разследвания на убийствата. В двата случая а, хората, които са извършили фактически убийството, са арестувани в този случай това в Словакия това стана малко след нашето посещение, но в повечето случаи а, мозъкът за тези убийства е свободен. Много е трудно да се дефинира напредъка в тези проучвания, защото очевидно полицията не може да споделя оперативни подробности с нас и това разбираме. Но трябва да кажа, че забелязвам различен стил на комуникацията между малтийската полиция и словашката полиция. Имаше също така доклади в медиите, че малтийската полиция съобщава вече, че са идентифицирали поръчителите на Дафне Галиция. Много трудно да се установи какво е вярно, защото това са изявления в медията, които са определено неофициални. Аз мисля, че е жалко, че по този начин се съобщават нещата. Трябва да кажа, че в двата случая извършителите на убийствата са заловени и хората в Словакия си са готови да си сътрудничат с полицията. И беше повторено, че това беше една от двете ни приоритети, двата ни приоритети убийствата трябва да има правосъдие, убийствата никога не трябва да бъдат ненаказани, трябва да се осигури свободата и безопасността на медиите. Е, също така Дафне Яни Мартина и техните близки трябва да бъдат зачетени. Ще разгледам няколко проблема. Няма да се впускам във всички подробности на доклада. Можете да го прочетете с неговите заключения, но да започнем с Словакия. Малко получаваме смесена представа там все още има големи проблеми, все още има враждебна среда по отношение на журналистите. Забелязах, че бившия премьер Фицо направи доста враждебни забележки по отношение на журналистите и се надявам, че словашките власти много твърдо е, ще се дистанцират от това и ще оставят журналистите да си вършат работа. Има няколко тревожни факта. Ние не сме сигурни дали и до каква степен те се разследват от властите. Например, за а, отвличането на един вьетнамски бизнесмен и и евентуалното е, ангажиране в казуса с, с заместник министър на вътрешните работи, е, бандата на е, мотоциклети, информацията, която беше предоставена на словашките власти от германската полиция, но е, а, нищо не беше направено по нея. И все още има проблеми с европейските земеделски фондове в източна Словакия. Комисията по бюджетен контрол се занимава с това. Аз се тревожа от начина по който това се отразява на селските стопани, защото те са в капана между различни възможности. Виждаме, разбира се, и подобрения, добри опити да се променят начините, по които се избират полицаите, конституционните съди. Правят се сериозни усилия и а, при назначаването на конституционни съдии, 13 конституционни съдии трябва да бъдат заместени от други до февруари и трябва да има повече прозрачност, е, нови правила за назначаването, също така на началника на полицията се прилагат. Словашкото правителство ни информира вчера с писмо за инициативите, които се предприемат след препоръката на Венецианската комисия за, във връзка с, с качеството на съдебната система. Всичко това е наистина много а, добро и ние го приветстваме. Аз а, говоря е, за телевизионните и радиостанциите, където а, репортерите получават инструкции за това как да съобщават факти, свързани с опозиционните партии но правителството ни уверява, че това не са официални инструкции, а инструкции от един конкретен човек. Това са положителни елементи, но ние много внимателно следим какво ще се случи по-нататък, за да сме сигурни, че ще продължават положителните промени и също така ние ще настояваме за по-нататъчни стъпки срещу корупцията и ситуацията свързана с много медии, които са собственост на олигарси. Ситуацията в Малта трябва да кажа, и това е лична, личен коментар, аз съм много загрижена за ситуацията в Малта. Много е трудно да се установи дали а, се провеждат полицейски разследвания, а, прокурорски изследвания или други изследвания. Всеки път, когато има съмнения, има много факти е, и обвинения, които трябва да бъдат разследвани. много трудно да се разбере дали наистина се разследват. Последното, което научихме от медиите е, че сега собствеността на 17 черни компании, което е част от е, а, една схема да се а, плаща на политици, собствеността на тази комисия вече е установено. Научаваме от медиите, че двама души в правителствените кръгове са обект на наказателно преследване. Нямат потвърждение, но ако има такова разследване, дошъл е момента а, тези хора да подадат оставка. Също така Атмосферата за журналистите е враждебна. Те биват заплашвани с процеси за клевета. Ние общуваме с правителството ние настояваме да се спрат делата за клевета срещу Дафне. Ние се опитваме да направим, да намерим решение с хората, които са за това. И отново призовавам малтийското правителство да намери хуманно решение. Положителните констатации бяха, че ние приветстваме решението на Малтийското правителство да покани Венецианската комисия да направи нещо като аудит на върховенството на закона Комисията, Венецианската комисия ще изготви доклада си в средата на декември. Именно за това помолихме да се отложи резолюцията на нашата комисия, да чуем резултата на, от Венецианската комисия. Последните бележки за, Мал, за Малта. Аз съм много дълбоко разтревожена, а, как да го кажа, от, а, от а, броя на сферите, които ни тревожат. Пране на пари, корупция, измами, може би незаконно влияние, а, е, върху изборите, е, отношението към журналистите, факта, е, че се правят много номинации, пряко или непряко, от министър-председателя, което трудно, което показва как трудно хората общуват. Това създава една много тревожна ситуация. Окончателната ми бележка е за издаването на златни визи. Това не е монопол на Малта. Това съществува до различна степен с различни схеми в други в държави, включително и моята държава, Протажбата на паспорти, пряко или непряко продаване на разрешителни за пребиваване, хуманитарните визи, всичко това е заплаха за Шенген и за сигурността и правовия ред в Европейския съюз като цяло. Това е лична бележка, която ще направя не от името на комисията, но аз силно се съмнявам дали схемите за продажбата на паспорти а, са, е, е съвместима с Шенген. И аз наистина съм разочарована, че комисията все още не е изготвила доклада си е препоръките си и предложенията си, регламентирането на златните визи. И така, зная също така, че комисията предприема мерки за банков надзор, за прането на пари и това е добре. В заключение, господин председател, това са някои от основните теми засегнати в доклада. Ние се надяваме, че ще можем да гласуваме по резолюцията през пролета на 2019 година. Както казах, помолихме да се отложи крайния срок, за да може да се включат констатациите на Венецианската комисия. А междувременно ще продължаваме да следим ситуацията в Словакия и в Малта, вероятно и други ситуации, които са а, доведени до нашето внимание. Благодаря ви, председателят, благодаря. Сега ще включим, ще дадем думата на членовете на работната група и други колеги, които искат да се изкажат. Роберта Мецола, Джо Вайден Холцер, Моника Маковей, Ана Гомеш, иска ли някой друг? Господин Франс, иска ли някой друг? Защото имаме ограничено време, но всеки... Добре, ще е, приключа с списъка след това. Е, имате думата. Е, Роберта. Преди да започна, господин председател, това е един дебат, който се следи много и аз много жалко, че не мога да говоря майчиния си език, тогава когато има теми, които са свързани пряко с Малта, да има малтийски превод. Искам да благодаря на комисията и на групата за добрата работа и за сътрудничество. Това, което видяхме в Словакия, в Малта, настоява да се предприеме подход, който подчертава нашето значение, е, е, значението, което предаваме на върховенството на закона. Това е предизвикателство за бъдещето, когато става дума за гаранциите за правилното функциониране на правовия ред, е, гарантирането на свободата на медиите, борбата срещу корупцията и безнаказаността. Фокусирайки значението върху Малта, минаха 400 дни от убийството на Дафне Галиция. когато беше убита, тя работеше върху едно от най-големите разследвания. Политиците, които разследваше, останаха в най-високите сфери на правителството. В нашия доклад има констатации които показват необходимостта да се засили борбата срещу корупцията, да бъдат изложени хората. А, също така, изключително важно е независимите а, медии да оцелеят. Има роля на Европейския съюз в тази сфера. Ние смятаме, че публикуването на СПИК на, на, необходимо е да необходимо е да се покаже списъка на всички, които са получили малтийско гражданство, малтийски паспорти. Нашия доклад подкрепя необходимостта напълно за а, яснота по а, без, а, безвъзмезните помощи от Европейския съюз. Подчертаваме, че министъра Конрад Мици, който е бил изложен от панамските своите документи, той а, отказа да се върне с делегацията, а, той а, също така а, отрече а, връзката. Ние приветстваме, ние също така настояваме кампанията на омраза да бъде е, приключена срещу това омразата срещу а, Дафне Галиция и нейните роднини. Напоследък виждаме а, данни, че а, хората, които с поръчителите на престъплението са били установени. Решаването и разкриването на това злостно убийство е изключително важно. За 400 дни нашите гласове не отихнаха и няма да спрем да настояваме. Благодаря. Сега Джо Вайзенхолдер има думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за балансирания и подход. Доколкото виждаме, играта все още не е приключила и все все още не е ясно кой е поръчал тези убийства. Това е ситуацията към момента. Не е изключено да възникнат изненади през следващите седмици, но не можем да даваме оценки без да знаем кой стои зад всичко, макар че, въпреки че имаме е, своите хипотези. Е, важно е, е Важно е това, че успяхме да видим как работят европейските институции, как работи Европол, заповедта за разследване. Това не е само технически въпрос. Подкрепата на Европол даде резултати и беше много полезно да обсъдим как да се подобри оперативната дейност на Европол. И беше полезно да се включат и тези аспекти. Радвам се, че предстои да излязат резултатите от Венецианската комисия и техния доклад ще покаже дали има системно нарушаване на правата на човека в страната. Подкрепям своите колеги, идея, която гласувахме на последното пленарно заседание. Имаме нужда от независим механизъм за върховенството на закона, за да откриваме проблемите на ранен етап. И тези две страни показват колко е важен подхода на Европейския парламент. И аз смятам, че трябва да се проучи много обстойно проблемът с продажбата на постоянно местопребиваване и гражданство в Европейския съюз. Това отваря котията на Пандора. Ние разговаряхме с една от агенциите, които продаваха гражданство и останахме много очудени. Тук има застъпени ясни европейски аспекти и комисията трябва да излезе а, е, с а, е, доклад, а, е, така че да търсим решение на проблем. Госпожа Макове, вие бяхте член на делегацията от името на ЕКР. Сега искате ли думата? Благодаря. Няма да бъда. Няма да говоря дълго. Искам само да кажа, че след посещенията в Малта и Словакия и разговорите с представители на властта, нямам очаквания, че ще се разкрият престъпленията. няма да хванат онези, които са из... поръчали убийствата. Онова, на което сме свидетели в Словакия, е... са протести на журналиста, защото бившия министр-председател ги обиди и от тях се иска да да представят доказателства за своето финансиране. Има, с тях има обвинение, че ги финансира Сорос. Т.е. идеята е да контролираме журналистите, защото може би ги финансира Сорос. И това е същия министър-председател, който беше на този пост, когато беше застрелян Ян и приятелката му. Има противоречия в думите на властите. Различните представители на властта представяха по различен начин едно един и същи факт. Както каза, Роберто, както каза Роберта, нищо не се е променило в Малта. Аз не очаквам а, властите да се насочат към онези, които са поръчали убийството. Има още един а, скандал. Проект на журналисти, близки на Дафни е установил, че тя е работила по е, сериозна схема за пране на пари за над 1 е, е, милиард е, и там са били, там са участвали е, висшите представители на властта, министър-председателя, господин Мици и така нататък. Не можем да очакваме тези хора да разследват себе си. Надявам се, че тези колеги ще от... стигнат до истината. Трябва обаче да направим нещо, защото ако властите не си вършат работата, тогава Европол или някой друг е, трябва да се намеси. Не можем да оставим журналистите да вършат е, всичко. Е, положението е доста тъжно. Нашата дискусия тук не знам колко е полезна. Може би е полезно, за да покажем на онези, които четат доклада и ни слушат, че ние се вълнуваме и че настояваме разследванията да продължат. Това бяха представители на трите политически групи, които присъстваха. Сега ще дам думата на колегите, които, проявяват, които имат интерес. Започваме с Моника Бенова. Благодаря за доклада. Имам няколко коментара. Проект проекто текста дава информация за съдържанието на отделните срещи и представената резолюция не винаги споменава контекста на срещите. Искам да подчертая, че правителството на Словашката република полага усилия да намери решение на нерешените проблеми проблеми и това беше потвърдено от министър-председателя по време на среща му с депутатите. Той обсъди подробно с вас ситуацията и проблемите, които вие повдигате. Имахте възможност да видите, че ние в Словакия зачитаме напълно европейските ценности, върховенството на закона и демократичните принципи. С ваше позволение бих искала да кажа, че доклада, който представихте, е, е недостатъчен, тъй като заключенията не отразяват някои аспекти на проведените срещи. Например, срещата с специалния прокурор – е, той даде много ясно обяснение за това, че телефонът на госпожа Холцова е бил конфискуван и върнат. И също така си мисля, че, европей... че в доклада на Европейския парламент не би трябвало да се намеква за подозрения без да има поне един факт, който може да бъде проверен. Факт, чийто източник да е, да речем, полицията или прокуратурата. Това е опасно, тъй като е опасно да се. Това е опасно е да се твърди, че нещо е станало без да има доказателство за него, особено когато е в доклад на Европейския парламент. Правителството на Словакия е, си дава сметка, че има много предизвикателства пред усилията за гарантиране на е, сигурността. Приемаме мерки за намаляване на корупцията. Внесахме проект за законодателство е, за прозрачност при назначенията на висшите длъжности, например в полицията. Е, репортери без граници смятат, че закона за, за, за свобода на медиите е много добър. Съжаляваме, че господин Куцяк беше убит, но това не се дължи на недостатъчно доброто законодателство у нас. Аз съм в политиката от 19 години и винаги съм искала да имам коректни отношения с медиите и факта, че бившия министър-председател има лоши отношения с някои а, медии, ако това се включи в доклада като лоши отношения с медиите, няма, не е справедливо, тъй като в Словакия няма масова а, масови нападки срещу журналистите и нашето законодателство е не по-лошо, отколкото в другите страни. При всички случаи ви благодаря, че дойдохте в Словакия, че се срещнахте с представители на правителството, полицията, съдебната система, журналисти и се надявам, че в доклада споменавате, че журналистите искат да са обективно. Понякога има конфликти между някои политици и някои е, журналисти. И може би би било добре а, журналистите да поддържат по-добри отношения с журналистите и ако някои журналисти в статиите си не наричат някои политици като измамници или кръци или убийци. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, накрая ще дам думата на, пред... на ръководителката на делегацията, господин Франц. Да, благодаря ви. Бих искал да се спра на един аспект, свързан с защитата на мълцинствата в Словакия. Най-голямото мълцинство всъщност са хората с а, рамски происход, които са, изк... така да се каже, изключени от образователната система и от пазара на труда. Изгонени са хората от градовете. Налага им се да живеят само в селски райони, в които почти няма инфраструктура, което води до експлоатация на тези хора те са принудени да се съгласяват да работят при много по-низко заплащане, отколкото е нормалното за страната. И по тази причина е, една голяма част от е, това мълцинство на практика напуска страната, тъй като там няма условия за съществуване. Антициганизмът е, се засилва. Е, близо до кожите има е, концентрация на, такава, на роми. Разговарях с тях, но в кожица хората се страхуват дори да се качат на градски автобус, защото ще станат предмет на нападение по дискриминационни и радикални причини. Това беше на допълнение към темата. Се говори в микрофон. Okay. Okay. Okay, colleagues, okay. Okay. Um, okay, Anna, Anna Gomez next. Ана Гомес има думата. Благодаря на колегите, които членуват в тази работна група. Благодаря и за доклада, разработен от Софи Индвелт. И благодаря на коментарите на колегите, които участваха в делегацията като член на нашата анкетна комисия по панамските досиета. Ние посетихме Словакия в този контекст и ръководих мисията в Малта веднага след убийството на Дафне Каруана, мога да кажа, че съм напълно съгласна с Софи и Роберта Мецола за, за тяхната оценка на ситуацията. Ще а, подчертая два въпроса двама очевидни мошенници, които избягват, които не плащат данъци. Единия министър, пър, преди това министър на енергетиката, сега министър на туризма, е, все още са в правителството, независимо от това, че е доказано, както и от нашата комисия Панамски досиета, но и от разкритията на Black 17, че са престъпници и мошенници. И е неразбираемо защо са все още в правителството. Защо ги защитава министър-председателя? Защо защо не са обект на разследване и защо не са им повдигнати обвинения. И има а, анкетни, има разследване от звеното за финансово разследване, но полицията не предприема нищо. Възниква и сериозния въпрос за разследването на убийството на Дафне Каруана – както беше казано, това разследване не води до никъде. Да, бяха арестувани трима души, които са поставили бомбата, само че кой е поръчал този, кой е поръчал атентата. И е имало някои версии, които не са били проучени. Освен това има омраза и демонизиране на семейството на Дафне. Е, водят се дела за клевета. С изключение на един е, министър, е, от когото се поиска да представи подробен списък с телефонните си разговори. Става дума за министър Кардона. За него казват, че е бил виждан да пие с някои от заподозрените лица, които а, са в затвора, за това, че са автори на атентата. Преследват се хора, които настояват за справедливост и които, на, които изграждат този мемориал. Срамно е това, което се предприема, за да бъдат, за да им се попречи да изразят своето уважение. Води се клеветническа кампания срещу депутати от Европейския парламент, които активно настояват за правосъдие. Например, колегата Давид каза, когато обвиняват в използване на наркотици. Последната, последният обект бях аз, възоснова, като се използват сайтове с фалшиви новини, където се споменава посещението ми в Казахстан – и ме обвиняват, че имам общо с господин Мухтар Аблихзов. Аз никога не съм се срещала с него. В момента аз пиша на полицията в Белгия и Португалия и ще ви представя копие. И интересното за мен е кой разработва тези фалшиви новини за мен. Но всъщност това са е, представители на управляваща партия в е, Малта. Е, ужасно е това, което се случва. Помня, че въпросите, които повдигнахме за прането на пари, по-конкретно банката Пилатус се оказаха верни наскоро и една, още, една банка изпадна в затруднения, за която има данни, че е била перачница на постъпление от престъпна дейност. с оглед на случващото се в Малта и това, което се каза, в Словакия. Има искам да напомня случват се в България. Аз не приемам, че това е било убийство от някакъв луд човек. Още повече, че Виктория Мартинова, както Ян Кучак и Дафне Каруана е проучвала корупцията и е разкривала корупцията. Според мен, в работната група трябва да се занимае с България. Имам въпрос към Софи. Европол в определен момент в е, писмо до мен, което съм ви разпратих, казват, че а, е, те нямат е, достатъчно възможности да правят разследвания на убийство в Малта. И тези ограничения а, са свързани с това, че мандатът им не може да превишава това, което, на което са, което са готови властите да им предоставят. Софи, можем ли да поискаме мандат от, за Европол? За Малта, България и Словакия. Колеги, бях казал, че повече няма да приемам заявки, но господин Скрипек и господин Нач дойдоха по-късно. Ще им дам думата, но ако може, много накратко. Заповядайте. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Не е лесно да се говори тук днес. Разследванията, върховенството на закона, според мен не са теми, по които и сфери, в които можем да се намесваме. Но след убийството на Ян Коцяк в Словакия, като че ли е, никой не пое истинска отговорност, нито в, сред правителството, нито в парламента. Като член на тази комисия, е, съжалявам естествено, че трябва да говорим за убийства на журналисти не само в Словакия, но и в Малта и в други страни. И то това става 21 век. Янко Цяк. Е, стана символ на борбата срещу престъпността, срещу мафията. Е, е, него, членове на семейството му също са преследвани е, заради неговата активна битка. Обиеца на един млад журналист така очакват е, най-малкото хората в Словакия, ще бъде наказан адекватно, но въпросът е не само да бъде наказан физически обиец, а да има и лица, които да поемат отговорността за случващото се. Е, това е, естествено е свързано и с съдбата на премиера Фицо. Господин Скрипек е, и господин Нач ще трябва да се изкаже и приключваме с дискусията. Нямаме повече възможност. Бащата на Янко Цяк преди няколко дни в реч към обществото, която бе публикувана, заяви, че всеки изпълнява своите задължения в, и прави необходимото. И това бе така, едно слово насочено в крайна сметка към политиците за това, че всеки почтен човек би трябвало да свърши своята работа. Благодаря, господин Нач. Много кратко, много ви моля. Благодаря. Аз всъщност нямах намерение да взимам думата, но след като чух изказванията на колегите, е, независимо от това, че някои от тях напуснаха, трябва да кажа, че да, в Словакия очевидно имаме проблем. Е, имаме е, проблеми и в много други държави членки и същевременно Имаме и проблеми с е, ромското мълцинство. От името на обществеността в Словакия е, мога да кажа, че няма изключване на а, е, или прогонване на а, хора с ромски происход от обществения транспорт и а, не бива да обвиняваме цялата страна или правителството и управлението на страната за това. Тук сме в Европейски парламент. Не бива да се впускаме в кръчмарски приказки, които не са доказани. Словакия принадлежи към държавите членки на Европейския съюз с най-голяма степен на свобода на изразяването. Ако не се лъжа, сме е, на 13-то място. Е, междувременно министър-председателят е, подаде оставка. Правителството бе сменено Физическият извършител на убийството бе арестуван. Словакия поддържа и създаването на Европейска прокуратура, както и всички мерки, свързани с защита на финансовите интереси, и на финансовите ресурси на Съюза. Естествено, че във всяка страна има и корумпирани е, хора. Такива има и в Словакия. Корупцията не е проблем единствено на Словакия и на Малта. Въпросът е как, как държавата се справя с корупцията. И аз мисля, че Словакия дава добър пример в това отношение. Е, Софи, е, кратки заключителни слова. Все още имаме време за това. Да, благодаря плод. Благодаря и на колегите, които участваха в дискусията. Жалко е, че госпожа Бенова напусна. Аз бях много изненадана от, най-вече от нейното изказване. Ако ние желаем Европейския съюз действително да се превърне в общност на ценностите и на е, е, е, върховенството на закона, ще трябва да се освободим от е, така, инстинктивното желание да браним държавата си от каквито и да било критични бележки. Е, не става дума за е, отделни политически партии или за цялата страна. Не става дума за това, че Очевидно трябва да защитим целия Европейски съюз и всички европейски граждани, независимо от това, че става дума, да кажем, само за определена професионална група или за определен кръг от хора, които очевидно са тръгнали по пътя на корупцията и престъпленията. Ние бихме желали да защитим принципите и ценностите на Европейския съюз. На госпожа Бенова, която отсъства, ще каже, че става дума и не за доклади, а за резолюции, които ние сме приели. И тук тя заяви, че докладите не са точни. Докладите на нашата комисия. Не става дума за някакви сложни лични взаимоотношения между някои от членовете на парламента и членове на правителството или представители на журналистите. Не, става дума за един принципен подход към съдбата на журналистите, към тяхната професионална дейност. Когато се убива журналист заради журналистическата му дейност, естествено, ние ще кажем, че това е неприемливо. И в този случай става дума за журналист, който е разследвал именно корупция на високите етажи. Аз не смятам, че тези бележки и е, изказвания на госпожа Бенова бяха адекватни и подходящи на ситуацията. Госпожа Комеш и аз е, работим много по темите, е, които обсъждаме в момента. Трябва да сме сигурни, естествено, че става дума за независими разследвания, когато говорим за обвиненията срещу господин Каредона, трябва да кажем, че нещата все още не са, така да се каже, доказани, защото човека, който бе направил всъщност критичните бележки и обвиненията, после ги оттегли. Разследването тече. По отношение на България, е, починалата журналистка, убитата журналистка е, е, е водила предавания, в които е ставало дума за разследвания срещу корупцията. Но ние все още нямаме яснота по въпроса. Ще се срещна с трима български журналисти, с които ще говорим по темата и продължаваме да следим случая по отношение на разследванията с Европол. Е, сътрудничеството и по двата случая Словакия и Малтия е много добро. Твърдят представителите на Европол. Е, аз поставям една въпросителна за едно такова твърдение, но както и да е, твърди се, че компетентните органи в двете страни е, сътрудничат чудесно с Европол. В резолюцията която подготвяме, ще препоръчаме укрепване, е, засилване на е, сътрудничеството и структурите за сътрудничеството с е, компетентните органи на държавите членки и Европол. По отношение на господин Франци, казаното от него, трябва да кажа, че ние не разследваме точно проблемите, свързани с дискриминация на младсиството. Госпожа Мецула да, независим механизъм естествено ще е, препоръчаме настойчиво на комисията да ускори създаването на този механизъм. Докладът е, да бъде публикуван. Добре, е, премиерът е, би трябвало да публикува този доклад е, във връзка с е, създадената ситуация. Аз дори се питам, в крайна сметка, защо точно на него е даден този доклад. Може би, защото е министър-председател. Всъщност, докладът би трябвало да бъде публикуван. Естествено, това ще бъде отбелязано и в резолюцията. Госпожа Маковей, шансовете. Аз не съм толкова голям песимист, както това прозвуча от вашето изказване. В крайна сметка в Словакия полицията доста бързо залови за подозрените лица, извършителите, които ще бъдат съдени и наказани. Много важно е, естествено, да има една ефективно работеща публична администрация, не само съдебната система, цялата администрация, бих казала, би трябвало да работим много добре. Естествено, трябва да сме критични по отношение и на висши служители и на полицията, и представители на правителството. Още повече, че в случая става дума за така, съм, основателни подозрения за участие и на членове на правителството в не само в корупционни схеми, но и в подготовката на убийството. Не знае дали е много разумно да визираме конкретни лица или е, нещо друго, или е, да отправяме неясни обвинения при положение, че нямаме доказателства все още. Трябва ни при всички положения един широк, е, е, всеобхватен механизъм, който да контролира нещата в това отношение във всички държави членки. Благодаря. Ще се подготви резолюция в работната група и струва ми се, тя ще може да влезе в пленарна зала през март. Благодаря. Благодаря на Софи, както и на всички останали колеги, които участваха в в дискусията по тази много важна тема. Вече пресрочихме времето за тази дискусия. И сега стигаме до регламента за сътрудничество между ОЛАФ и ЕПО, Европейската прокуратура както и гарантиране на ефективността на разследванията на ОЛАФ. Докладчик е госпожа Маковей. Госпожа Маковей присъства и аз веднага й давам думата. Софи, А, а, да, колегите, които напускат, моля да го направят тихичко. Госпожа Макове има думата. Е, приблизително 10 е, години след създаването на ОЛАФ, е, трябва да предприемам една много важна стъпка във връзка с надежната защита на финансовите интереси на Съюза, а именно с създаването на Европейската прокуратура. За да засилим и двете институции, да гарантираме тяхното ефективно действие, трябва да създадем ясни правила за това кой какво прави и как точно трябва да изглежда взаимодействието. Но за да се избегне дублиране, а да се гарантира обмен на необходимата информация. Олаф ще продължи с административните е, разследвания, свързани с финансовите интереси на Съюза, докато прокуратурата се заема с наказателните е, разследвания. Е, ясно трябва да се очертаят компетенциите и същевременно обмена на информация, като базите данни би трябвало да са е, изградени на принципа попадение е, хит, но хит. Смятам, че Олаф е, трябва да има не пряк достъп до базите данни на Apple. Олаф в рамките на своите компетенции ще може да извършва административните разследвания по връзка с финансовите интереси на Съюза, но естествено е по, изградена по по-различен начин и в случаите, в които напредва разследването и се събират данни за извършено престъпление, е, ОЛАФ е, до определен момент е длъжен да е, сигнализира за това в Европейската прокуратура и да представи събраните до този момент данни и факти. Предварително обаче одобрение е необходимо от ЕПО в случаите, в които ОЛАФ се нуждае от определена информация от базите данни на ЕПО. административните е, мерки е, и разследвания на ОЛАФ са изключително важни като е, допълнение и помощ за работата на ЕПО. Ние смятаме, че правилата трябва съвсем ясно да се спазват в случаите, в които ОЛАФ желая да продължи с административното разследване. А вече се е включила прокуратурата с наказателно преследване. ОЛАФ няма да има възможност да продължи по същите въпроси своето разследване. 12 е, е членът, е, който урежда именно всички подробности във връзка с административните разследвания и спирането им в определени случаи, в които делото се поема от прокуратурата. Държавите членки, които няма да се присъединят към Европейската прокуратура, стои въпроса какво следва от тук. За тях е особено важно ОЛАФ да продължи да действа както и до сега. Тоест, е, правомощията му да не са ограничени единствено върху административните разследвания, но и върху наказателни е, разследвания. Е, ние знаем, че именно този втори вид разследвания в момента не са особено е, ефективни. Е, има само 2-3 случая на подобни разследвания на ОЛАВ в някои страни. Но и в тези страни се смята, че е необходимо процедурата да се промени. 26 ноември е крайния срок за внасяне на изменения. Благодаря, госпожо Маковей. Това е становище. Крайният срок е 26 ноември за внасяне на изменения. Искате ли да зададете въпроси на госпожа Маковей? Тогава благодаря на госпожа Маковей за поясненията. Отново повтарям, крайният срок за внасяне на изменения 26 е ноември. Сега преминаваме към точка 21, която а, от името на господин Радев правила ще разгледаме изменения за доклада за правилата, улесняващи използването на финансова и други информация с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на определени престъпления. Господин Радев ще бъде представен от господин Изказвам се от името на докладчика Емил Радев, който в момента гласува в Комисията ЮРИ и се извинява за отсъствието си. Докладчикът приветства 150-те изменения, които бяха представени основно от докладчиците в сянка. Утре предстои среща на докладчиците в сянка. Емил Радев смята, че повечето изменения са в линията на Доклада и че ще бъде намерен сравнително лесно компромис по текстовете. За него е изключително важно да бъде създадена една ефективна система за обмен на информация. Гласуването е предвидено за 3 декември и той е убеден, че Докладът ще бъде прият с голямо множество и че преговорите със Съвета ще могат да започнат по време на декемврийското пленарно заседание. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря ви, господин Адемов, за това, че ни представихте данните. Мисля, че госпожа Чиничи искаше да направи коментар. Тя е на път за нашата зала. Тук можем да минем бързо към следващата точка. Е, никой друг ли не иска да се изкаже по тази точка? И така. Не знам какво да направим. Какво смятате? Какво е становището на госпожа Чиничи? of the estimated time of arrival. Не се знае кога ще дойде госпожа Киничи. Може би тогава да преминем към следващата точка. Иска ли някой друг да се изкаже? Всъщност комисията. О, извинявайте. Добре. Нека да чуем и комисията. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа няколко думи. Вие знаете, че повечето от докладчиците в Сянка не са тук, но въпреки всичко това е една възможност да се каже нещо, което според нас е важно. Първо бихме искали да ви благодарим за това, че се отнесохте с необходимата смешност, спешност към този, това досие. Много е важно да бъде прият този документ преди края на мандата. Има един много важен проблем, по който ние сме доста загрижени. Това е свързано с член 7 на предложения текст. Член 7 е свързан с ситуации, при които правоприлагащите институции търсят информация от институциите по а, а, финансово разследване. Това е уредено в директивата по пране на пари. И в нашето предложение ние се опитваме да засилим сътрудничеството, като изискваме звеното за финансово разузнаване да а, разгледа а, проблемите, за да може да бъдат включени тези данни, а, а, за да може да се. Това означава, че няма да има засилване на правилата, което много ни тревожи. Тревожи ни, защото една от причините, преди които внесохме тези а, от доклада за панамските досиета на господин Нарц. В началото той говореше за засилване на правилата и формулировките, които виждаме в измененията няма, а, не засилват правилата, правилата трябва да бъдат засилени, а и затова ви молим да а, преразгледате позицията си. Благодаря. Ще съобщим тези важни неща на господин Радев във връзка с член 7. Господин Леджери също закъснява, така че имаме малко време до следващата точка, доколкото разбирам. Госпожа Гомеш, Ана Гомеш искаше да се изкаже. Искам просто да подкрепя това, което току-що казахте. Благодаря на комисията за инициативата и за това, че ни предупредихте за тези изменения, които за съжаление някои членове влязоха. Това някак си изглеждаше като една а, гадна организация с злобни намерения, за да може, което ще ни пречи да се борим с прането на пари и с финансирането на тероризма, за да може да се създаде европейско звено за финансово разследване. Благодаря. Комисията подкрепя, заслужава пълна подкрепа и нашата група, ние ще разгледаме веднага това, което се обсъжда, за да може наистина да се придържаме към принципната позиция на нашия парламент. Благодаря на комисията за това, че повдигна този въпрос. Господин Адамов, ще ни помогнете, разбира се, като съобщите на господин Радев това, което беше казано. Тук с това ще приключим тази точка. Ще се опитаме да приемем проекто доклада до 3 декември. Преминаваме към следващата точка с господин Леджери. Ще, ще го изчакаме за следващата точка 22 за Фронтекс. Чакаме господин Леджери да дойде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 Uh, um, Уважаеми колеги, благодаря ви за търпението. И сега господин Лежери е при нас. И можем да продължим с точка 22, с управлението на европейските граници и Фронтекс. Сега ще чуем актуализираната информация. Комисията изготвя становището си във връзка с граничната и браговата полиция. Искам да поканя господин Фабрис Лежари, изпълнителен директор на Frontex, който ще ни говори за годишните дейности на агенцията, прилагането на регламент 656 от 2016 година, в който установява правилата за наблюдението на външните морски граници. Е, моля, е, задавайте му въпроси от общ интерес, е, защото това е много важна агенция за нашата комисия. Господин Лешев, имате думата до да, да говорите пред комисията. Много благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми членове на депутата. Е, целта на моето изказване е да е, ви докладвам за сегашните дейности на Frontex. Доклада от 2007 година беше е, публикуван, но искам да ви дам актуализирана информация междувременно. Общо взето, мисля, че е важно да се има предвид, че сега с повишения мандат от 2016 година сам. аз не говоря за бъдещите предложения, просто говоря за сегашния мандат, виждаме, че имаме повече потенциал от гледна точка на мандата и на ресурсите. Има нещо важно, което трябва да се има предвид. Може би в миналото агенцията се разглеждаше главно като институция, която се занимава само с миграционни въпроси. Искам да кажа, че управлението на границите не е свързано само с миграцията. Не се занимаваме с борбата срещу организи... организираната престъпност, с, с тероризма, организира... И, и това е много важно да се има предвид, че обхвата на Фронтекс трябва да бъде не по-малък от обхвата на интегрираното управление на граници. През първите 10 месеца на тази година незаконните преминавания на границите е намалял с 30% в сравнение с преди една година. Ние регистрирахме приблизително 120 хиляди незаконни пресичания на границата. Тази ситуация се дължи главно на по-низкия миграционен натиск в Централния Средиземноморски район. Най-големите увеличения се наблюдават по турската граница и гръцката граница, но има общо намаляване. Това означава, че от оперативна гледна точка не може да кажем, че има миграционна кри... криза в момента на външната граница на Европейския съюз. Ние наблюдаваме ситуацията. А помагаме на държавите членки и това ни дава възможност стратегически да помислим как можем и трябва да се развиваме за бъдещето. Споменавам факта, че управлението на границите не се отнася само за миграционни въпроси. Искам само да кажа, че не отдавна имаше съвместно изказване, съвместна сесия на управителните съвети на Европол и Фронтекс за укрепване на сътрудничеството ни. Много важно е да се разбере това а именно, че граничните служби, агенцията, която организира съвместни операции на външните граници. Ние можем да действаме като очите и ушите на правоприлагащите институции, за да можем да захранваме Европол и полицейските власти с, с личните ни данни събрани в нашата дейност. Ние не отговаряме за разследванията, но това, което граничната охрана може да направи, е да допринесе за разграждането на престъпни организации, да подават данни. Бих желала също така да посоча, че сега като ставаме все повече и повече оперативни, имаме допълнителни ресурси. Например, нашия ситуационен център на Frontex работи 24 час, 7 дни седмично, което означава, че ние можем да действаме ден. нощно всеки ден и да а, получим а, а, картина за външните граници. Когато преминем към традиционните съвместни операции, в момента виждаме, че средния размер на нашите акции с 1500 служители. Това са гранична и брегова охрана и 1500. Това е нормалната численост, когато няма а, а, активизиране. Имаме три операции Посейдон в Гърция, Демис в Италия, което беше изменено през февруари 2018 година с един по-голям компонент за сигурност, контрабандата на наркотици между Албания и Италия, който беше наблюдаван и също така а, трафик на оръжие. И нещо ново, има една а, операция по миграционните проблеми в Южна Испания. 4-5 пъти се увеличи потока от Марокко през последните години. От гледна точка на спасителни операции, това е част от морския компонент на нашите операции. Тази година, в 2018 година, сме спасили 30 000 души в, по външните граници на Европейския съюз. Ние регистрираме, снимаме пръстови отпечатъци, правим скрининг на ново пристигналите, арестуваме също така контрабандисти и допринасяме за борбата срещу всякаква незаконна дейност или контрабанда. Един пример. Миналата година спомагнахме за арестуването на 744 е, нарушители. Сега е, стигнахме, е, заловихме много наркотици на южната и на западната граница. Виждате широкия обхват на нашата оперативна дейност. Искам малко по-подробно да разкажа за морските дейности и сътрудничеството. Може би си спомняте, че новия мандат предвижда тристранно сътрудничество с Frontex, ЕМСА, също така агенцията ЕФКА и а, те отразяват а, разпоредбите, а, които въвеждаме в а, нашите документи, което доведе до много положителни резултати. От гледна точка на спасителните операции и борбата срещу незаконния риболов, както и срещу борбата срещу замърсяването и екологичните престъпления. Идеята е, че когато има патрулиращ кораб за Евка или за Фронтекс. Имаме служители с връзка, риболовни инспектори или патрулни дейности с много целеви задачи, те могат да реагират на съответната агенция а, или за незаконен риболов, или за гранични проблеми, или за замърсяване на околната среда. А, според мен тази оперативна обратна връзка и това тристранно сътрудничество на трите морски агенции на Европейския съюз вече се превръща в най-добра практика и може да вдъхнови други агенции в други сфери. Също така, по този начин подпомагаме на държавите членки и техните брегови охрани, за да могат те да участват в тези дейности. И искам да посоча много положителния резултат на немското председателство на а, един форум, който доведе до няколко оперативни приоритети между този форум и а, програмата на трите европейски морски агенции. Това ме довежда до прилагането на регламент 656 от 16 година. Има един конкретен доклад на парлам... до парламента, който беше изготвен през юли тази година. Това е регламента, който залага правилата за наблюдението на външните морски граници. Мога да обобщя, че съвместните операции, които с обект на оценката в резултата. Това е Трайдент, Посейдон в Гърция, в Испания също така, която не беше постоянна дейност през 16-та година. Операция между Испания и Канарските острови и Африканския бряг. Основните заключения на доклада е, че Фронтекс винаги наблюдава защитата на основните права и винаги е спазвал напълно правата на човека и това е потвърдено от правозащитник. Неговото мнение също така е прикачено към доклада. По въпроса за слизане на брега на трети страни, понякога се предвиждаше поне в, на етапа на изготвянето на оперативния план, например при Посейдон или при Хера 2017 година. Но в подготвителната фаза на оперативния план Frontex изискваше страната домакин да предостави е, обща оценка на а, застрашените трети страни. И макар, че това беше тема за обсъждане между агенцията и някои държави членки на Европейския съюз, които бяха домакини, а, слизането на брега на трети страни не беше направено по време на съвместните операции на Фронтекс, Има и ситуация, която според мен е важна – Паралелно с, с тази съвместна операция, агенцията разработи една нова служба, много целева въздуш, въздушно наблюдение с нашите самолети. Можем да наблюдаваме дейността на по границите. В този случай никога не споделяме информация с трети страни а споделяме информация с, с близката съседната организация, членка на Европейския съюз и това е в съответствие с регламент 656 и това е въпроси за бъдеще всъщност, отчитайки факта, че в предложението си комисията предложи да разшири а, е, обхвата на Евросур и ам, законодателя може би трябва да се замисли за механизъм, който или да даде зелена светлина, или да забрани прехвърлянето на информация на съседни трети страни. Това може би се отнася за спасителни операции или за други правоприлагащи ситуации. На този етап моя екип за тези екипи е, че ние нямаме позволение да обменяме информация с трети страни. Бих желала също така да кажа, че нашата оценка като агенция беше, че становището на държавите членки за съседни трети страни би могло да бъде по-подробно представено на етапа. Е, на този етап ни липсва качествената оценка на съседните страни. В крайна сметка не беше възможно да се предвиди е, слизане на брега на трети страни в нашия оперативен план. И сега искам да премина към една друга тема, която е сътрудничеството с, с международни, а, международното сътрудничество, включително европейското сътрудничество. И както казах, ефективното управление на вътреш, външните граници на Европейския съюз не може да започне на самите граници, а трябва да започне много далече от тях. Транзитни страни, сътрудничество с страни по происход, които са ангажирани в миграционния поток и е да се разглеждат и случаи, които са свързани не толкова с миграцията, колкото с трансграничната престъпност. Въпреки всичко, ние интенсифицирахме сътрудничество, което посочих в доклада, например, така наречената разузнавателна общност в Африка на Фронтекс, един проект, финансиран от Генерална дирекция ДЕВКО. Също така работим проект за техническа помощ, комисията делегира бюджет, така че агенцията да може да разшири сътрудничеството си с, с северноафриканските държави. Разработваме също така мрежата на служителите за връзка. През 17-та година имахме един такъв служител в Западните Балкани, в Белград, един в Африка, в Нижер ще разработим тази система, ще разширим в балканските страни и на африканския континент. И когато говорим за за служителите за връзка, които работят а, извън а, централната, а, централата ни, ние бихме искали те да бъдат в държавите членки и шенгенски държави. Получили сме 11 такива служители за връзка. Някои от тях вече работят, другите ще бъдат включени в началото на 19-та година. Сега във връзка с връщането, което е един, още, още един приоритет приоритет за агенцията и през 17 и през 18 година. И така мога да обобщя. В момента предлагаме а, планирани полети, а, Имаме собствени полети. 301 полета миналата година, 14 000 незаконни мигранти бяха върнати и това представлява около 10% от ефективно върнатите граждани. И още нещо за основните права. Виждаме, че действието на агенцията в сферата на връщането всъщност има положителен ефект върху броя на полети, които се наблюдават от така наречените мониториращи власти. Това е положителен ефект, защото ние знаем, че някои държави членки нямаха система на морите мониторинг. Още една дума за наличността на оценка, която беше част от нашите правомощия. Приключихме за втора година а, пълният цикъл на оценката на мобилността, което е важно от гледна точка на готовността на държавите членки, но и за планирането. Това, което виждаме е, че тази година държавите членки по-добре осъзнаваха собствените си възможности, но виждаме също така, че има необходимост да се предвидят повече възможности, особено във връзка с това, че има някои държави членки, които са на предната линия, които се тревожат за възможностите за приемане на мигранти. В повечето държави се вижда, че се увеличава тяхната, тяхното натоварване с задължителните проверки на всеки пътник. Ние започнахме много късно. Ние всъщност трябва да приключим в 12. Струва ми се, че това ще бъде невъзможно. Искам да ви помоля наистина да спрем тук, за да може да чуем всичките въпроси. И в отговорите на въпросите можете да допълните онова, което казахте. Да, знам, че имате много какво да кажете. Съвсем набързо искам да ви помоля, когато отговаряте, да ни кажете какво стана с мисрата. Има хора, които не искат да се връщат поради влушаващата се ситуация Какво мислите по въпроса? Знам, че и други, и други колеги ще искат а, да зададат въпроса. Може би да отговорите на всички тези въпроси накрая. Но ако можете да коментирате Либия. Сега докладчика господин Коелио и след това всички останали. Господин, господин председател, благодаря господин Лежери за това, че сте тук. Парламентът е, сега е по-добре в състояние да разбере какво се прави, за да не загиват хората в морето. Сега пътят към Италия стана смъртоносен. Първият ми въпрос е по отношение на операция Тритон, според докладите, повечето спасителни дейности са били извършени от София и НПО. Защо? Бихте ли ни дали точните цифри и какво е какъв процент са НПО и какъв процент операция София? Второ, Можете ли да ни кажете какво е въздействието на мерките, предприяти от италянското правителство срещу НПО? Като докладчик на парламента за този регламент, аз съм доволен от съществуващия текст. Според доклада ви обаче, агенцията е получила получилата, чието финансиране се увеличи неколкократно, но смятате, че, те, смятате, че сте жертва на дискриминация спрямо други агенции. Бихте ли се спряли по-подробно на тази идея и най-сетне, при всички случаи аз съм сигурен, че можем да се съгласим, че контекста днес е по-различен от а, контекста, в който беше прият регламента, но такъв, такава промяна в контекста не оправдава ограничаване на задълженията на Европейска агенция при провеждане на спасителни операции, когато те са необходими. Благодаря. Карлос, по две минути. <laughs> Sorry. It's just that This is such an important issue. Въпросът е много важен, но започнахме късно, което е неприятно за всички. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми господин Легери, благодаря ви за информацията, която ни дадохте и за вашия доклад. Е, става ясно, че в лагерите в Либия условията са катастрофални. Е, това е доказано и потвърдено и от много свидетели. Е, има изтезания, е, изнасилвания в тези лагери. И, както знаете, Фронтекс вече не връща мигранти в лагерите в Либия има и една платформа, изнесена в морето. Готова ли е Фронтекс да връща на платформата мигранти и освен това как точно вие сте в състояние да оказвате някаква защита и закрила на беженците? Освен това, доколко а, има а, оператори а, от страна на Либия, като Мандия и други, а, които управляват лагерите и които, а, така да се каже, отговаря за либийската крайбрежна охрана. Колко прозрачни, колко ясни са действията на тези сили по отношение на Тунис. Какво е мнението на Фронтекс? Смята ли Фронтекс, че Тунис е, е сигурна страна, съгласно международните норми. И когато има връщане на е, граждани на Тунис в е, страната, спазени ли са нормите съгласно Конвенцията за беженците от Женева? И още един въпрос. Е, ще приключа скоро, е, господин Морайс. Е, в рамките на разпределянето на правомощията, използват ли се кораби на Европейския съюз по линия и на Фронтекс, за да се спасяват хора по море? Благодаря. Не повече от две минути, тъй като няма да имаме време за отговорите. Ели Шлайн. Не повече от две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор. Три въпроса, съвсем бързи и кратки. Първият. Колко операции по спасяване е извършил Тритон про 2018 година според ВКБОН? маршрута по Централното Средземноморие стана по-смъртоносен. На всеки 18 загива колко спасителни операции е извършил Тритон. Второ, вие присъствате на границата на Босна и Херцеговина и Харватска Организациите на място сигнализират за драматична ситуация хиляди иммигранти, които живеят насред пътя, сред Биач и Велика Кладоша при абсолютно неприемливи условия, без медицинска помощ, без правна помощ. през тези месеци е имало системни, имало системно насилие от страна на хрватските власти, които връщат бежанците обратно в е, Босна. Вие присъствате ли там и а, е, каква е числеността на хората ви, а, е, тъй като а, твърденията са доста сериозни. И накрая – дали се отбелязва намаляване на сигналите СОС в морето. Все по-трудно е разбираме е, какво, е, какво се случва. Колеги, ще трябва да спазваме две минути, защото след това е точката за Агенцията за основни права Ска Келер. Въпрос за новия мандат. Десете хиляди, които предлага комисията, къде ще ги сложите във Варшава? И колко от тях са нови хора, колко от тях вече съществуват? По връщането не сме съгласни с връщането към трети и четвърти страни, но смятате ли, че Frontex може да извършва връщанията по-добре от държавите членки, защото те изпитват огромни проблеми с връщанията? Радвам се, че споменахте управлението на границите би било жалко тези 10 000 души останат само на границата и не участват и не помагат при предотвратяване на контрабандата на оръжия. Смятате ли, че те ще участват активно при предотвратяването на престъпления? Сесил Кенгия. Благодаря, Клод, благодаря, господин директор. Много кратък въпрос по служителите за връзка, за които вие говорихте. Бих искала да знам как гледате на тези лица, имайки предвид, че в изказването си казахте, че Frontex участва, да дава своя принос. Какъв принос ще е, имат тези лица? Искам да кажа, че лицето за връзка е служител от държавата членка или на комисията и работят в делегацията в държава членка. Аз бихте ли могли да отговорите на тези два въпроса? госпожа Вержа. Не повече от две минути, нали? Да, сме, да е ясно. Ще бъда по изключение твърде кратка. Като, продължението, като продължение на казането броя на онези, които пътуват от е, Либия за Италия, намалява. Всички знаем защо. Либия създава зона, която излиза извън правомощията на териториалните и води. И а, когато се получи сигнал в Либия, той се връща. Се, когато се получи сигнал в Италия, той се връща в Либия. Бих искала да знам Frontex и София какво предприемат? Статистическите данни показват, че от 10 души, които преминава, които тръгват за Европа, се... само 7 биват върнати само 7%, 7 биват върнати и един или двама успяват да стигнат до Италия. Какво е вашето поведение във връзка с този въпрос? Хуан Фернандо. Благодаря. Два въпроса, господин Леджери. Аз самият посетих точките, от които влизат в мигрантите в Италия и Испания, когато посетих, посещавал съм своята страна, съм виждал много от тези точки, от които влизат мигрантите, но там не виждам, не съм виждал представители на Фронтекс. Бихте ли, казали, бихте ли казали нещо за техническите трудности, които препятстват ефективността на Frontex като допълнение към операциите на държавите членки за охрана на границите? Само една минута отнех. Ана има думата. имам въпрос за Либия. Наясно ли сте с системата за на системата за продажба на визи на лица от Либия а, и Притежателите на тези визи взимат ферибот и стигат до Европа. Каква роля играе Фронтекс? в Северна Африка и оказва се, че трафикантите контролират всичко, в това число и прането на пари. Последващата точка искам да кажа, че ще завършим на английски език. Ще приключим след 12.30. Ще продължим на английски след 12.30 заради преводачите. Благодаря, госпожи и господа, за въпросите. Що се отнася до ситуацията в Либия, аз трябва да кажа, че Фронтекс няма външна политика или дипломация. Ние сме оперативна агенция на ЕСА и трябва да спазваме външната политика на Съюза в Либия нямаме представители, нямаме служител за връзка, нямаме присъствие там и на мен ми е трудно да ви предоставя информация за това, което се случва там. Това, което знаем е от открити източници. Аз не бих казал, че това е най-добрата страна на света. И също така бих искал да кажа, че по отношение на е, зоната за спасителни операции, обявена от Либия, наясно сме с това, но не споделяме информация с либийските власти. Това имах предвид, когато казах, че има нови ситуации, които не бяха предвидени през 2014 година. И тази нова ситуация се състои в това, че имаме възможността да извършваме наблюдение от въздуха самостоятелно. Ако видим ситуация или съд, който представлява интерес за нас и е обект на спасителна операция, искаме да извършваме спасителна операция с европейски средства като използваме държава члека или самия Frontex. Един път от Тунис извършиха операцията, тъй като бях, беше по-близко до Тунис. И ние бяхме в контакт с Тунис. Няма рамка за обмен на информация с съседните страни или а, събеседници от съседни страни. Не обменяме информация с Либия. Що се отнася Никога не е имало а, транспорти до офшорните платформи за Либия. Фронтекс никога не е участвал в подобни действия. Подчертавам това. Но критериите за спешните операции по спасяването в, средното, в Централното Средиземноморие е друга Ние споделяме, не обменяме информация с малтийските служби. Това не е в контекста на Артем, на Артемис. Ако е в контекст на Артемис, дейността се извършва от италианските власти. През 2017 година въпросът беше за броя на спасителните дейности, извършени от Frontex. Цитирам на Изус. 25% от спасителните операции. в Централното Средземноморие. И неправителствените организации извършиха 25% от тези дейности. Причината за, за това е, че зоната, в която работят НПО, е много близко до Либия а зоната на Тритон е по-на север. Въздействието на мерките предприяти от Италия. Доколкото знам, кодекса за поведение за НПО беше прият в Италия през лято на 2017 година. И доколкото знам, няма друг е, кодекс за поведение. От гледна точка на Frontex през 2017 година имаше нужда от по-добра организация и сътрудничество. За да не стане така, че да бъдат унищожени данни, необходими за наказателно преследване. Събирането на а, доказателства е професионална дейност, която се извършва от служители на правоохранителните служби. Те знаят как да извършва тази дейност. Спомена се и нещо, което прилича на дискриминация срещу Фронтекс от законодателна гледна точка – Контекста сега е по-различен, отколкото беше през 2014 година. Сега, тристранното сътрудничество с ЕМЗА и Евка. За да ви дам един конкретен пример. Ако един съд от Агенцията за контрол на рибарството участва в спасителна операция, може да свали на, в трета страна, като се спазва принципа на неотблъскване, но няма толкова тежка процедура. Това означава, че по някакъв начин и това е парадокс. Някои държави членки на предна линия може да се почувстват изкушени да не използват Frontex, да работят с други субекти а, и за да свалят мигрантите в трети страни. Това е което имах предвид, когато говорих за а, дискриминация. Тук влиза и въпроса за достъпа до базата данни. Пакета за взаимна за оперативна съвместимост има за цел да реши този проблем, що се отнася до броя спасени лица. През 2014 година агенцията спаси 34 000 души, тази година 30 000 трябва да кажа още един път. Спасителната дейност е част от нашата дейност. Това е част от нашия мандат от 2016 година. Това означава, че когато присъстваме на морските външни граници, ние трябва да сме готови да извършим спасителна операция. Що се отнася до сухопътната граница между Харватска и Босна и Херцегония, ние е, използваме самолет, който извършва наблюдение от въздуха върху харватското върху хрватска територия и можем да установим наличието на престъпни елементи, но не присъстваме в Хрватска, тъй като Хрватска не е поискала а, на, ние да се намесим. Ролята на служителите за връзка и визите. Сега за ролята на служителите за връзка в трети страни, те могат да улеснят сътрудничество с съответната страна. В Турция, например, нашият служител може да е, съдейства при изпълнение на споразумението с Турция. Имаме и споразумение за стратегическо споразумение тук помага, тук помага служителя за връзка в Нигерия различно сътрудничеството с властите от Нигер не се ограничава само до въпросите на миграцията. Ние е, оказваме техническа помощ и, е, и има връзка с други дейности на Европейския съюз в Западните Балкани дейностите насочени повече към подготовка на присъединяването. Що се отнася до бъдещето и 10 хиляди служители, Постоянният корпус, според мен, е, е стратегически екип, който да, за, да запълни и да компенсира недостатъци в държави членки. Знаем, че в Европа общо има недостиг от 5000 гранични служители. Това е структурен проблем. И ако половината от този постоянен корпус може да се използва, е, за запълване на недостига. Не само по въпросите на миграцията, но и в доброто функциониране на летището, управлението на границите, има за цел да улесни законното а, е, преминаване на границата. Не е приемливо хора да чакат по 4,5 на границата а, е, или на пунктовете, граничните пунктове на летища, просто защото няма достатъчно гранични служители. Така че целта е да се попълни сегашния недостиг и ако имат нужните правомощия да помогнат на, държави, на държавните органи, като събират информация, обменят информация и данни. Това, разбира се, би било под надзора на Европейския контролен орган по защита на личните данни. И последния въпрос за визите и Малта. Фронтекс е, няма правомощия по визовата политика, така че и тук четем открити източници, четем докладите на парламента. Четем писма от, една, от е, разменени между институциите, но Frontex не работи по този въпрос. Um, Благодаря, колеги. Това е тема, по която бихме желали да проведем една много по-задълбочена дискусия е, и да чуем отговорите на господин директора на Фронтекс, но за съжаление, е, не можем да си го позволим днес и така преминаваме към следващата точка. Но много скоро ще има е, продължение на нашия разговор с е, господин Лежери по темата Франтекс. Благодаря ви, господин Лежери, за това, че бяхте тук. Благодаря и на всички членове на комисията, които участваха така ангажирано в дискусията. И така, колеги, с съжаление за това, че закъсняхме с началото на следващата дискусия. Трябва да кажа, че сега, след разискване във връзка с 70-та годишна от Всеобщата декларация за правата на човека, размяна на мнения с Майкъл Офлеарти, директор на Агенцията за основните права за да не се притесняват преводачите, тъй като стават 10 на минути до 12.30 края на заседанието, ще кажа, че ще продължим дискусията на английски. Нашата размяна на мнения с в рамките на тази дискусия, свързана с 70-та годишнина започна всъщност още по-рано сутринта, тъй като говорихме за списъка за действие за насърчаване на равнопоставеността на ЛГБТИ. Имаше и е, презентация в комисията Либе на резолюцията във връзка с правата на интерсексуалните това е част от е, е, приноса на Европейския парламент във връзка с е, равнопоставеността на всички граждани на Европейския съюз. И така давам веднага думата на Майкъл Офлеати. Да, благодаря, господин председател. Остават броени дни до 70-та годишнина и честванията на 10 декември. Ние е, понякога е, имаме неочаквано възможността да започнем с е, диалог по темата с чествания във връзка с определени събития. От 1988 година всъщност аз участвам в подобни чествания и в източния блок. Именно правата на човека бяха в основата на промените в обществото, на революционните промени. 1998 година в Сиора Леон участвах в една програма на ООН, която бе свързана и с показването на изложба по темата права на човека. В резултат на шокиращите разкрития за нарушение на правата на човека, за страданията, на които са били подложени хората. На 2008 година започна економическата криза и на много места отново се стигна до нарушение на правата на човека, до но по този начин се стигна и до бързото създаване на Агенцията за правата на човека към Европейския съюз, както и за Хартата за правата на човека. Вашата комисия постоянно се занимава именно с гражданските свободи, с правата на, свобода, на човека и няма нужда да повтарям всичко това, което многократно и вие самите сте казвали и във Виена, ще има два форума, посветени на основните права във връзка с тази годишнина и първия форум всъщност вече се проведе и аз много благодаря на вас, господин председател, и за присъствието ви лично, както и за присъствието на комисията на това събитие в духа на всеобщата декларация ние очертахме три основни сфери на тревожно развитие. Първо, миграцията. Нашата агенция изработва становища за целите на вашата комисия а също се занимаваме и с задълбочени е, проучвания и анализи по места в горещите е, точки в Гърция, Италия и други. И в резултат на нашите наблюдения и изследвания трябва да кажа, че са много лоши е, условията на гръцките острови. Много сме разтревожени от е, липсата на елементарни условия за е, съществуване на хората. Е, много съжаляваме, че в рамките на програмите, които бяха предложени и на Португалия, и на Гърция, не бе осигурено достатъчно за обезпечаване на нормални условия за съществуване. На второ място, децата. Децата са най-уязвимият е, е, мигранти и същевременно тяхната защита е най-съществената част от е, дейността по защита на мигрантите. Трябва да имаме предвид, че децата също са човешки същества и се нуждаят от особено ангажирана защита, тъй като са най-уязвими. Шок, е, ужас. Е, е, многократно са били чувствата, които сме изписвали, изпитвали когато говорим за мигрантите и за това, че хората рискуват живота си. <clears throat> И процентите говорят все пак за известно подобрение в някои отношения, но времено и смъртните случаи се увеличиха в сравнение с 2,4 през 2008 24% в момента. Нуждаем се от легални пътища за миграция, за да се спре с смъртта по море и по пътя. Ние а, трябва да се занимаем с дискриминацията. Съществуват сериозни проблеми на много места в Европа. Това е втората тема, която буди особена тревога след правата на човека във връзка с мигрантите. Две от последните ни проучвания, които и двете са представени тук във вашата комисия за мигрантите и за ромите в Европейския съюз показват значително нарастване на маргинализацията и дискриминацията. Проблемът съществува и продължава да фигурира в нашите доклади на 10 декември ще започнем с представенето на второто изследване е, и неговите резултати, които е, са свързани най-вече с е, нарастването на антисемитизма в Европа. ЛГБТ, която и и вие споменахте, е, хора, които е, непрекъснато са подложени на дискриминация, е, включително и по отношение на здравеопазването и на работа, лесбийско момиче е, показва е, в един от материалите, е, с които разполагаме, на какви унижения и каква дискриминация е била подложена в училище. Нуждаем се от активни действия. През 2019 година Агенцията за основни права ще продължи и ще повтори изследването също по отношение на интерсексуалните и на цялата група ЛГБТИ. Ще спомена, освен това, сред особено уязвимите членове на нашето общество, хората с увреждания, трябва да си дадем сметка за реалността. Един милион и 200 хиляди души живеят, така да се каже, в среда, изключена от обществото, изключена от институциите поради техните физически и психически увреждания. Как можем да помогнем на тези хора, как да ги приобщим към нашия живот, как да ги направим пълноценно участници в е, обществения живот, а не да ги оставим без е, грижа на улицата. Това е, би трябвало да бъде наша основна грижа през следващата и година и годините след това. Агенцията за основни права е, е решена да подкрепя със своята дейност е, всички е, хора, които не могат да се радват на равнопоставеност в Европейския съюз. Независимост на съдебната система. Едва ли ще се противопоставите на това, което казвам, а именно, че независимата съдебна власт е синекванон за върховенството на закона. Това е в крайна сметка и основата на економическото развитие на нашето общество. Трябва непрекъснато да обръщаме внимание на важността на независимостта и на а, приоритетното значение на този въпрос. Предложението, което вие направихте да се укрепи да се засилят действията във връзка с програмите в тази сфера и по отношение на утвърждаването на европейските ценности е действително нещо, което ние взимаме при сърце и ще го подкрепяме с правни анализи, с изследвания, които ще започнем още през следващата година в началото. И така, господин председател, понякога нещата преди да се подобрят, трябва да се влушат, така да се каже. Но при всички положения аз съм убеден, че ние можем да постигнем подобрение. Срещнах немалко млади хора тук, включително и в тази сграда тази сутрин. И тези хора имат много-много идеи за това как могат да се подобрят нещата. Ние а, е, разполагаме с различни възможности, които не бива да пропускаме. Десетата годишнина на а, е, Хартата за основните права не е обикновена а, е, юбилей, не е обикновена годишнина, а, а едно събитие, което една дата, която ще ни даде възможност да покажем колко решаващо е значението на Хартата за правата на човека.